преминаваме към следващата точка дебата за преговорите по споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам. Първо комисията ще говори за преговорите. Добре дошъл на господин комисар Алмония. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, от името на комисията искам да ви припомня, че причините да задълбочим... Какви са причините за да задълбочим е, отношенията си с е, Виетнам? Е, това е една голяма страна, третата по големина в Асия. Е, е, 60% от населението е под 50 години. Политическите реформи от 86 година насам трансформираха Виетнам от една от най-бедните страни в света в една от добре развиващите се страни само за четвърт век. Миналата година за първи път Виетнам надмина Индонезия, що се отнася до общата търговия с Европейския съюз и по този начин стана четвъртия по големина търговски партньор след Сингапур, Тайланд и Малайзия в тази част от света. 90% от предстоящи економически растеж на света до 2015 година ще се генерира извън Европа. В Азия са най-добре развиващите се економики в света, така че за Европейския съюз е съвсем логично да задълбочим отношенията си с азиатските економики Това е част от използването на международната търговия за насърчаване на економическото възстановяване и заедостта тук в Европа. Освен на тарифите, ще се занимаем с услугите, инвестиционната дисциплина на държавните предприятия, обществените поръчки и регулаторната рамка. Преговорите са финализирани и ще има връзка между търговските разпоредби и политическите разпоредби на споразумението за асоцииране. Споразумението ще позволи на Виетнам да надгради върху постигнатото до тук в областта на реформите и ще се занимава с въпроси, свързани с прозрачността и обществените допитвания. Виетнам също така напредва и в областта на множество нови споразумения в рамките на АСЕАН както и чрез транс-тихоокеански транс партньорства. Комисария, Дехухт беше в Ханой на 17 май. Март там се срещна с министър по търговията на Виетнам и бе постигната договореност за следващите стъпки в областта на преговорите, които се надяваме да приключат до края на октомври тази година. Европейския съюз и Виетнам възможно най-скоро да могат да поженат успехите от това споразумение. Надявам се, че ще има подкреп на Европейския парламент в тези преговори. Благодаря, господин комисар. Господин Каспер има думата. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, Участието в международната търговия е важно за създаването на растеж и работни места. Това въжи с пълна сила за АСИАН. Тези държави са отворени за международна търговия, те са част от глобализацията и ето защо наблюдаваме толкова висок економически растеж в тези държави. От известно време текат преговори с Виетнам Позициите на Европейския парламент се отчитат в нашата резолюция. Ние искаме да очертаем нашите приоритети, които да се имат предвид от комисията при водене на преговорите. Ние искаме чрез този дебат да дадем на обществеността да разбере, че тези преговори се водят по прозрачен начин, което не се случва с всички преговори. Виетнам се надявам също да направи нужните отстъпки. Това е страна, която има висок растеж. Когато говорим обаче за преходни периоди, трябва да сме по-предпазливи. Има известни асиметрии при сключването на подобни споразумения. Те трябва да имат крайна дата, на действие не могат да продължават безсрочно. Виетнам е държава, където върховенството на закона не отговаря на европейските стандарти. Ние имаме клаузи за защита на инвеститорите, така че европейските инвеститори да бъдат защитени, тъй като правната система там не съответства на демократичните стандарти на Европа. Ние искаме да дадем стимул на инвеститорите и да ги защитим от произволни решения, които могат да бъдат взети по политически съображения от правителството. Искаме да има мрежа, която да осигурява безопасността на инвеститорите. Искам да благодаря на комисията за постигнатия напредък в преговорите. Целта е те да бъдат приключени през тази година. Надявам се, че през едните седмици и месеци комисията ще, се, ще държи твързо на позициите си. Искам да благодаря също и на господин Ланге, който председателства нашата делегация за връзки с АСИАН. Надявам се, че в следващия парламент ще можем да гласуваме това споразумение. Благодаря. Сега давам думата на господин Ланке. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Ние сме абсолютно убедени, че е, търговията е добра за устойчивото развитие. Затова и подкрепяме процеса на преговори с Виетнам. Виетнам е страна, която търси просперитет за своя народ. Намираме някои от е, кръговете на преговорите много, за много обещаващи, но трябва да има справедливи е, и гарантирани условия в е, търговията. Имаме четири проблемни области. Защитата на животните, спазването на конвенции от е, типа сите за търговия с редки видове, а също и е, ангажираността на гражданското общество в този процес. Трето, Въпрос е как е, да направим така, че да се спазват основните е, права на трудовото, за труд и стандарти за околната среда от страна на дружествата във Виетнам. Трябва да видим и усилия от тяхна страна за устойчивост. Благодаря, господин Риналди. Грация, президенте? Благодаря, господин председател. Това е едно от многото споразумения за свободна търговия, които включват всички важни елементи, които се виждат и в други преговори. Например, обществените поръчки. споразумението не трябва да попречи на хората в Виетнам, обаче да имат достъп до генерични лекарства, например. Не искаме обаче да има клауза за оттегляне на митата, и все пак да не забравяме, тук говорим за диктатура, за липса на свобода на словото, за потискане на и преследване на малцинства. Много малко възможности за гражданското общество. Много е трудно в Виетнам човек да е да води блог, например. И моят въпрос е, как можем да сме сигурни, че се спазват правата на човека? Има ли клауза за евентуална отмяна на споразумението при нарушение на права на човек? Защото трябва да се гарантира тяхното спазване. Не може търговските споразумения да не бъдат съпътствани с допълнителен напредък. И ако сравним нещата с страни като Сингапур или Малайзия, надявам се, че следващия парламент ще бъде много по-настойчив върху тези теми. Благодаря. Благодаря, господин председател уважаеми колеги. Аз съм докладчик по това споразумение в комисията Инта. За мен това е важно по две причини. Първо, защото Виетнам е, е проспериращ, бързо развиващ се пазар и търговски партньор на Европейския съюз. И втората причина е по-символична. Виетнамската общност в моята страна, Чешката република, е най-голямата вьетнамска общност от всички 28 държави членки. Ето защо за мен беше удоволствие да изпълня тази задача. Като докладчик забелязвам, че преговорите вървят с добри темпове, постигнати са споразумения по доста от главите и се надявам, че до края на годината ще се сключи взаимно изгодно споразумение. В комисията Инта ние приехме според мен една балансирана резолюция, целта на която е да допринесе за успеха на преговорите. Ние подчертахме какви са приоритетите за преговорите и искам да се спра на някой от тях. Ние бихме искали всички разпоредби, които се договарят, да съответстват на нормите на СТО, да се постигне значителен достъп до пазара чрез примахване на тарифните и нетарифни бариери и двете страни да зачитат правилата, правото да регламентират, включително по предоставянето на услуги и да се гарантира равнопоставеност на местните и чуждестранни доставчици. Освен това да има прозрачност, предсказуемост, правна яснота, уреждане на спорове и двете страни да защитават правата на интелектуална собственост, както и фитосанитарните норми и двете страни да гарантират спазването на международните стандарти в областта на правата на човека, трудовите норми и споразуменията в сферата на екологията. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивното сътрудничество и се надявам, че резолюцията ще бъде гласувана с огромно мнозинство от пленарната ни сесия. Благодаря. Господин Мърфи, благодаря. Тук даваме е, свобода на големия бизнес в Европа и е, търсим бързо сключване на споразумение за свободна търговия. Естествено, трябва да очакваме спазването на социална отговорност, на човешките права и така нататък. Но в края на кращата е, единствената цел е да има либерализация, отваряне и на пазарите на двете страни е, с е, справедлива конкуренция. Търси се също възможността да има е, механизъм за решаване на споровете, за да могат към дружествите да решават е, споровете си помежду си, но по силата на подобни споразумения бе наложено санкции на Еквадор от порядъка на 2,3 милиона Виетнам не спазва основни и не е подписал основни конвенции, като например тази за неизползване на детски труд. Господин Белдер, моля. Благодаря, господин председател. Ето тук съм. Резолюцията, по която ще гласуваме, твърди, че можем да имаме добър двустранен диалог между Европейския съюз и Виетнам по правата на човека и е, че това трябва да се разглежда като сериозен елемент в областта на търговската политика. Затова искам да ви обърна внимание на ужасното положение, в което се намират християните в Виетнам. Благодаря на господин Риналди за това, че спомена е, малцинствата. Неправителствени организации съобщават, че християните в Виетнам са преследвани от много години насам. Това е осмата страна в що се отнесе до тежестта на нарушенията срещу християните в планинските е, райони има сериозни нарушения е, и ограниченията се налагат чрез прекомерни административни мерки, които в последствие се е, прилагат от армията и от военни отряди които събарят жилища. Крайно време е да настоим правата на човека да са действителна част от търговската политика. Благодаря, господин Пруст. Господин председател, господин комисар, през последните години е, Азия се превръща в сериозен фактор в световната економика, а западните економики са в криза. Междувременно между 5 и 6% е растежа в азиатските страни. Някои дори имат двуцифрен растеж. Европейския съюз не може да остане безразличен към това. От известно време бързо развиващите се економики са силни економики, истински партньори и ние трябва да се възползваме от това. От а, наивност или арогантност понякога ние подценяваме а, техните, тяхната сила и трябва да коригираме това повече от 5% през 2013 година беше растежа на Виетнам, което е значително. Ние трябва да имаме привилегировани отношения с подобни економики. Имаме 6 цикъл от а, преговори с Виетнам за сключване на споразумения за свободна търговия. Те а, се водят, за да се постигне взаимно изгодно а, решение. Ние трябва да защитим нашите предприятия, най-чувствителните сектори, като много гарантираме отваряне на пазара. И този, това споразумение трябва да бъде от полза за Европейския съюз преди всичко. Виетнам внася високотехнологични продукти от Европейския съюз и иновационни технологии. Ноу-хауто е единственото конкурентно преимущество на Европа по отношение на останалия свят. Обеден съм, че благодарение на това ноу-хау ние ще можем да съживим европейската економика. Европия не може да се позволи да изпусне азиатския влак. Трябва да работим с Азия, трябва да имаме една по-отворена в международен план Европа. Благодаря, господин Мартин. Благодаря. Аз приветствам провеждането на преговори за търговско споразумение, но мога да кажа, че за разлика от колегите, аз смятам, че тук просто не трябва да се говори само за отваряне на пазарите, но и за други неща. За създаването на справедлив растеж, в Виетнам е, заграбването на земи там, например, е сериозен проблем и не следва ние да сключваме споразумение, което би е, окоръжило това, тази практика да продължава. Освен това, в е, всички подобни споразумения трябва да има и много солидно глава, раздел за спазване на човешките права. Не съм сигурен, че се случва това. За нашата група това е изключително важно. Също така, хуманното отношение към животните е основен проблем. Тук вече излизат и проблеми, свързани с хигиената и санитарните изисквания. Ние налагаме определени клаузи на Корея. Бихме могли да го сторим и за Виетнам. И освен това, в момента ние сключваме споразумения, които са предшестващи едно общо зоново споразумение, което е важно за нас. Благодаря, господин Билан. систем system хандлу от odzwierciedla. Господин председател, една многостранна система за свободна търговия действително подчертава потребността от пазарна търговия. Виетнам е една от добре развитите економики, член на АСЕАН. 8% от брутния вътрешен продукт е растежа годишно, така че се надявам, че преговорите могат да бъдат приключени до края на тази година, за да може да се разширят отношенията с този партньор. Необходимо е да се работи по въпроса на равнопоставеността, на конкуренцията, на премахване на тарифните и нетарифни бариери при търговията. И не трябва да забравяме, че Виетнам е страна, в която правата на човека все още се нарушават. Така че е, търговското споразумение трябва да настои и за е, сериозно подобрение. Благодаря, господин Вернер Ланген. Благодаря, господин председателю. Съгласен съм с господин Алмуния, че Виетнам е економически успешно развиваща се държава и е по-добре да имаме спораз... споразумения с 10 азиатски държави от АСЕАН. Те са обаче много различни. С седем от тях имаме споразумения за партньорство и сътрудничество. Економическата свобода, добрите економически отношения трябва да са съчетани с политическа свобода, свобода на е, вероисповеданията. През есента на 2013 година направихме последното ни посещение Говорих тогава по тези въпроси с партньорите ни, участващи в преговорите и бях доста изненадан по какъв начин Комунистическата партия отхвърли а, всичко това. Бях много изненадан, че нямаше достатъчно отваряне на пазара. Има множество лица, над 35 милиона, които използват интернет, но те много бързо биват изключвани от мрежата, ако говорят нещо против режима. Следващият етап трябва да бъде ускорен а именно ратификацията от държавите членки. Защото няма смисъл ние да бързаме да се свършим работата, след това държавите членки да се бавят. Пожелавам успех на комисаря. Госпожа Бадия и Кичет. Господин комисар, след започването на преговорите, които започнаха през 2012, бяха направени големи стъпки за изчистване на споразумението и постигане на сключването му. Е, Виетнам постигна резултати в спазването на човешките права и трудовите права и смятам, че споразумението ще е важна стъпка за разширяването на тези права. Редно е да има и ангажиращи задължителни клаузи за спазване на трудово законодателство, защото това е основна част от нашите изисквания. И двете страни имат своите изисквания, своите граници, но трябва да се опитаме да постигнем компромиси без да излизаме вън от, да нарушаваме своите принципи. По отношение на търговските потоци, и други области, трябва да можем да търсим и стратегическо партньорство общо за региона. Благодаря, господин Кели има думата. Е, Благодаря, господин председател. Както и останалите колеги, приветствам факта, че се провеждат преговори е, за споразумение за свободна търговия с Виетнам. Сключихме доста споразумение наскоро с Канада и Южна Америка, Корея. Добре е да има и такава споразумение с Виетнам. Виетнам напредва значително през последните години. Преди едно-две десетилетия нищо не чувахме за Виетнам, освен а, нещата свързани с войната. А, през 2012 година а, външната търговия на Виетнам 83 е милиарда долара. 5,3 милиарда долара е износа. Много е важно да се използват възможностите, за да се е, създадат условия е, нашите фирми и предприятия да с, търгуват с Виетнам и така да преодолеем проблемите, свързани с е, заедостта тук. Много е важно също времено във Виетнам да се зачитат правата на човека – да има свобода на словото и свобода на медиите. Надявам се, че и в тези области ще бъде отбелязан напредък. Това за нас е отлична възможност и трябва да поемем предизвикателството и преговорите да приключат до края на годината. Благодаря. Няма желаящи да се изкажат процедурата за спонтанни изказвания, така че давам думата на комисаря Алмания за заключителни коментари. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички депутати, които се изказаха по време на това разискване. Повечето от изказванията съвпаднаха с позицията на Европейската комисия, че това споразумение за свободна търговия при възможност трябва да бъде изключено през настоящата година и че то трябва да бъде положително и за двете държави по много съображения. Искам да споделя някои от бележките, както и притесненията, изразени във вашите изказвания. Първо, по въпроса за правата на човека. Изключително важно е нашите економически и търговски партньори да спазват правата на човека. Ние разглеждаме този въпрос в институционалния ни диалог в рамките на споразумението между Европейския съюз и Европейския съюз за партньорство. Ние ще следим ситуацията с правата на човека и какви са рисковете в това отношение в страната. Относно трудовото право в главата за търговия устойчиво развитие са обхванати тези права. Там се застъпва тази тема. Нашите преговарящи договориха а, строга формулировка, свързана с спазването на конвенциите на МОД, както и гарантирането на нужната степен на защита на работещите. Що се отнася до защита на животните, Виетнам се съгласи да включи този въпрос в текста, предпочита тези разпоредби да бъдат обхванати в главата по търговия и устойчиво развитие, но ние искаме това да се включи в главата за санитарни и фитосанитарни мерки. И така, благодаря ви за вашия принос, за вашите бележки. Надявам се, че през първите месеци на работа на следващия парламент комисията ще може да ви информира за успешното приключване на тези преговори. Благодаря ви много. Благодаря, господин комисар. В заключение на този дебат Комисията по международна търговия представи проекто резолюция Приключваме разискванията по тази тема. Гласуването ще бъде днес в 12 часа. Стигаме до следващата точка от дневния ред. Кратко представене на доклада на господин Петерле за преговорите на споразумение за стратегическо